нови възможности, нов шанс на жителите на Лорка. Моля всички за минута мълчание. Благодаря. Моля едноминутно мълчание съставя на крака. Благодаря. Е, колежанки и колеги, под освя... Уважаеми колеги, писменно изказване номер 3 от 2011 година, подадено от Романа Йордан Чизъл, Ана Гомеш, Корин Лепаш, госпожа Муркинайте и Индрек Тарант за инициативата Clean Up Europe и другата инициатива Let's Do It. Те са подписани, е, извинете, тази декларация е подписана от повечето депутати, за това ще бъде подадена нататък и ще се публикува като прият текст от тази пленарна сесия. Е, имената на подписалите ще бъдат записани в протокола. Е, колегата иска да вземе думата. Eh, spoštovani kolegi najprej se vam želim zahvaliti za podporo, ki ste jo dali tej pisni izjavi. Благодаря ви, колеги. Първо искам да ви благодаря за това, че подкрепихте тази декларация, която изготвихме в е, Европейската година на доброволчеството. Ние показахме, че чистата околна среда е изключително важна. Не бива обаче нещата да остават до тук, до подписването на една декларация. Идната година, 2012, ще продължим всички усилия за почистването на всички градове и села в Европа. Трябва да подкрепим тази идея и всички доброволчески начинания в Европа. Yes, please, colleague. Колега, имате думата. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Моля ви да бъдете съвсем кратък. I'm not guilty in that. Благодаря. Благодаря на всички за това, че подкрепиха тази инициатива. Наистина съвсем кратичко ще се изкажа. За мен беше удоволствие да работя с госпожа Чизели, госпожа Гомеш, Муконайте и Колин Лупаш. Това е истинска гражданска инициатива. Тя ще покаже как гражданите могат да насочат Европа към едно по-добро бъдеще. Тъй като обаче знам, че има много спорове около писмените декларации и въобще хората смятат, че не са много полезни. Искам да се извиня на онези членове, които се почувстваха обидени от нашата кампания. Обещавам а, това, което обяснявах и на господин Бенжан. Няма да почвам писмени декларации по време на, тази, на този законодателен мандат. Надявам се и вие да ми помогнете да спаза обещанието си. Ще се срещнем в деня на действието през 2012 година. Przechodzimy do głosowania. И така, колеги, преминаваме към гласуването. Дневния ред е, изисква едно гласуване за доклада на господин Звер, Младеща в движение, рамка за подобряване на системите